председателство, по които ще работим в сътрудничество в Дунавския регион. Благодаря. Гласуването ще бъде в 12 часа утре сутринта. Сега ще се занимаем с последния доклад за тази вечер. Доклада на госпожа Роди Краца Цагаропуло относно принос на регионалната политика на Европейския съюз към борбата срещу финансовата и економическа криза, по-специално в рамките на цел 2. Докладчикът е, има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Целта на доклада е да постави акцент върху значението на регионалната политика и нейният принос към економическото възстановяване на Европа след економическата финансова криза и нейното въздействие върху реалната економика. Ние е, искаме да обосновем значението на регионалната политика като фактор за растеж. Структурните фондове са средства, могат да се използват не само за гасене на пожарите, така да се каже. Това са инструменти, които могат да се приспособят към съществуващите ситуации и да се използват за доброто функциониране на вътрешния пазар. Докладът обръща внимание на региони по цел 2. От 2000-та година насам тези региони имат високи, добри данни за брутен вътрешен продукт и показват добри резултати в областта на конкурентоспособността, нователството и научните изследвания. След реформата през 2006 година регионите от втора цел поставиха акцент върху конкурентоспособността и създаването на висококачествени работни места. Искам да кажа, че 168 региона са в, 19 държави членки с 314 милиона души са, влизат в втора цел. От проекто резолюцията е ясно, че ние искаме да подкрепим регионалното измерение на стратегията Европейски съюз 2020. Това е приоритет, който насърчава не само реги... териториалното и регионално сближаване, но и конкурентоспособността. Резолюцията призовава комисията да прояви повече гъвкавост – при, бюджет, при бюджетните кредити. От 117 оперативни програми 13 са променени в някои държави членки. и Те са променени за да се адаптират оперативните програми към конкретните бюджетни и економически проблеми на страната. Бихме искали Европейската комисия да подкрепи усилията на държавите членки, за да използват те максимално възможностите, предоставени от гъвкавостта. Основното ни предложение е да се подкрепи решението на съвета за увеличаване на авансовите плащания за страни, чието БВП спадна с повече от 10% и страни, които получават помощ от Международния валутен фонд за справяне с бюджетния дефицит. Ние смятаме, че са необходими гъвкави решения тогава, когато става дума за правилото N плюс 2 и N плюс 3, за да не губят страните средства от Европейския съюз. Докладът за помощта и териториалното сближаване не дава достатъчно данни за регионите по цел втора. Бихме искали комисията да ни да предприеме проучвания, за да знаем как да коригираме съществуваните инструменти и да подготвим бюджета и финансовата перспектива за следващия период въз основа на конкретни потребности. Друг въпрос в доклада е свързан с това, че при извънредни ситуации, като економическата криза, правилото N плюс 2 придобива особено значение, като се имат предвид целите на политиката за териториално сближаване и като се отчитат е, цикли, като се отчита цикличният характер и въздействието му върху обществения и частния сектор. Също така искаме да подчертаем значението на инструментите Jasper, Jessica и Jasmine. В Гърция през 2007 година беше подписано споразумение с Европейската инвестиционна банка и нещата бяха задействани съвсем наскоро. Ние трябва да предприемем всичко, за да е, използваме възможностите на регионалната политика. Господин Кели. Микрофон, моля. Напълно подкрепям е, предложенията на докладчицата от е, Майя А5 е, и е, преди две седмици аз видях ползите от този вид финансиране. Ако това не бъде направено, това ще бъде много лошо за този регион. Аз мога да кажа, че две седмици след Манхайм искам да изразя оценката за финансирането мисля, че в света има новатори и имитатори. Много малко хора могат да измислят нещо ново, повечето хора могат да имитират. Аз го видях това в Манхайм, видях го и в бизнес паркове. Следователно, работата има. а, е, е от полза на техните региони, но а, копирайки тази работа, това може да доведе полза и на много други региони. Благодаря, господин Лука. Първо, позволете ми да поздравя докладчицата за много важната и много добре свършена работа. Дългосрочната политика за борбата срещу економическата и финансова криза е безспорна. Развитието на регионите също така и повишаването на економическото, социалното и регионалното сближаване е изключително важно за стратегията Европа 2020 година. Необходимо е да се опрости процедурата за използването на структурните и фина, и ем, кохезионните фондове с цел постигането на целите на социалното сближаване. Подкрепям реформата в основните економически сфери като приоритет на Европейския съюз. По този начин ще имаме е, интелигентно и устойчиво развитие на Европейския съюз. Госпожа. Сърдечно благодаря е, за възможността да взема думата в този късен час. Мисля, че политиката по сближаването а, рядко има толкова голямо значение, като в този момент, момент на криза. А, знаем колко е важно да се създават работни места и да се правят инвестиции в отделните страни членки. Точно в този момент трябва да се включи политиката по сближаване, за да инвестира в регионите. Тъй като регионите се нуждаят от всяко едно евро. А, моят регион също е район по цел 2 и мога да потвърдя колко е голямо значението на всяко едно евро инвестирано в нашия регион. Трябва да има една надежност на европейските средства. Те трябва да могат да бъдат планирани, но също така трябва да има и възможност да, да реагираме по-гъвкаво, особено в настоящата ситуация. Благодаря. Шикерски, е Лепто. Господин Шикерски има думата. Уважаеми дами и господа, една от основните цели на Европейския съюз сега е да преодолее економическата и финансова криза. Ние трябва да се борим с структурни проблеми, които са в резултат на кризата. А по въпроса за економиката. Европейската комисия представи редица инициативи на местно и а, национално равнище. Те искат да насърчат новаторството, да създадат работни места и да развият политиката на сближение. И трябва обаче да проявим повече гъвкавост. Когато говорим за политиката с сближаването, трябва да инвестираме интелигентно и трябва да направим нещо, за да задълбочим интегрирането на Европейския съюз като цяло. Трябва да засилим принципа на солидарност и трябва да работим за доброто функциониране на вътрешния пазар. Не можем само да се грижим за собствения си двор, трябва да се грижим един за друг, трябва да разработим необходимите механизми, за да не се повтори кризата. Последният оратор е госпожа Басеско. Една минута. Благодаря, господин председател. Първо бих желала да поздравя докладчицата. В Европейския съюз правителствата на държавите членки изпълняват строги мерки за да възстановят економиките на държавите членки. Освен тези мерки, ние смятаме, че е необходимо да се направят инвестиции с европейски пари. Втората цел на политиката за сближаване е изключително важна, за да се повиши конкурентоспособността в европейските региони и да се повиши работната заетост. Регионите на Европейския съюз са част от първата цел на тази политика, а именно политиката на сближаването. Според мен едно решение – би било достъп до европейските фондове. И местните органи на самоуправление са готови, са призовани да изработват проекти с европейски пари. Благодаря господин Шевчович от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада за ролята на регионалната политика в борбата срещу финансовата и економическа криза. Политиката за териториално сближаване е замислена като политика, която спомага за намаляване на различията между регионите, като инвестира в мерки насочени към структурни мерки с обща стойност 347 милиарда голяма част от които са за инвестиции, свързани с Лисабонската стратегия. Този инструмент е, има голямо значение за регионите на Европейския съюз. Това не е антициклична економическа политика, но тя е важен лост, с който Европейския съюз може да насърчава на инвестиции в реалната економика. Това обяснява защо тази политика е част от плана за економическо възстановяване на Европа. Целта на този план е и цена и целта на европейските мерки е да се преодолеят важни отрицателни последици на кризата. Ето защо комисията предложи няколко законодателни промени и препоръки. Целта е да се ускори изпълнението на програмите и финансирането за получатели, бенефициенти е, за периода, обхванат от финансовата перспектива. Това стана чрез увеличаване на финансирането и мерки за упростяване. Законодателните промени влязаха в сила през април 2009 година. Препоръките с държавите членки след съобщението на комисията бяха приети през декември 2008 година. Можем да кажем, че този законодателен пакет беше прият в рамките на 5 месеца. Те, този график е напълно съвместим с мерките, които трябва да се предприемат с оглед на кризата. Искам да подчертая, господин председател, че това е, че това е резултат от междуинституционалния диалог и плодотворното сътрудничество между институциите, особено с Европейския парламент, защото е това е много важно, ако искаме да отговорим на потребностите е, в условията на криза. Тези мерки са достатъчно гъвки, дават възможност на държавите членки да изпълняват цели, които са най-подходящи е, за тяхната среда, тъй като знаем, че е, не можем да прилагаме еднотипен подход. Мерките за възстановяване дадаха своя принос за е, изпълнение на политиката за сближаване, като се упростяват някои разпоредби, свързани с изпълнението на проектите. Тези мерки имат за цел не само да се противодейства на кризата, но и да се прилагат постоянно в сегашния програмен период. Не на последно място, комисията ще представи доклад за изпълнението и резултатите на мерките, е, прилагани в рамките на плана за възстановяване след декларираният ангажимент на комисията да, прием, да представи такъв доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря. Гласуването ще бъде утре в 12. Дами и господа, следващото заседание ще бъде утре, вторник, 6 юли 2010 година от 9 до 1 часа от 3 до 8.30 и след това от 9 до полунощ. Дневният ред е публикуван.